Уважаеми госпожи и господа, скъпи колеги, добре дошли на днешното заседание на Комисията по бюджетен контрол. Първа точка от дневния ред. Приемане на дневния ред. Има ли желание за промени в дневния ред? Не, с това дневният ред се приема. Нека ви обърна внимание, че точка 9 от дневния ред няма да бъде обсъдена днес по молба на колегата Гербранди. Преминаваме към точка 2. Нека ви съобщя, че заседанието ни е открито, излъчва се по интернет. Нека ви съобщя също така, че в секретарията на Комисията по бюджетен контрол настъпиха промени. Урсула Мойковска ни напусна. ще работи в бюрото на Европейския съюз в Вашингтон. Благодарим на колегата за ползотворното сътрудничество. Пожелаваме и успех на важната позиция, която ще заема във Вашингтон. Точка трета. Специален доклад на Европейската сметна палата относно техническото подпомагане, предоставено от Европейския съюз за изграждането на правова държава в Косово. Докладчик е колегата Дерек Вон. Господин Деврис е представителят на Европейската сметна палата. Добре дошъл на господин Деврис. Желая ли докладчикът да вземе думата? Да, благодаря. Може би първо аз да взема думата, след това да дадем възможност да се изкаже на представителя на Сметната палата. След това с удоволствие ще отговоря на въпросите на колегите си. Всички специални доклади на Сметната палата са важни, но този за Косово е особено важен за нас, тъй като Косово е най-големият получател на глава от населението на помощ от Европейския съюз в света. През 2013 година Европейският съюз е предоставил над 17, 70 милиона на Косово под формата на предприсъединителна помощ. Косово е допустимо за предоставянето на преходна помощ, както и на помощ за трансгранично сътрудничество. Тези средства се предоставят от службата на Европейския съюз в Косово. Те са насочени към установяването на върховенство на закона, реформирането на съдебната власт, действия в областта на регионалното развитие, селското стопанство и други. В Косово е установена и мисията на Европейския съюз за върховенство на закона, ЕОЛЕКС. Друга съществена промяна наскоро без споразумението, сключено между Сърбия и Косово. Да се надяваме, че възоснова на това споразумение в бъдеще ще се подобри положението там, най-вече в Северно Косово, на границата с Сърбия. А що се отнася до доклада на Сметната палата, той е доста критичен в частта, в която се анализира върховенството на закона в Косово. Според констатациите на доклада, има големи съвпадения между становището на Сметната палата и Европейската комисия и мисията на Еолекс. Косово е постигнато немалко, но има още много какво да се направи. Наскоро бях на посещение там, заедно с колеги от нашата комисия. Запознах се с проблемите най-вече в северната част на страната. Какви са моите препоръки към колегите? Поставям акцента върху необходимостта да се повишат ефективността и ефикасността, както и да се подобри координацията, най-вече между EOLEX и комисията. Има някои проблеми, свързани с личния състав, които трябва да бъдат решени. Става дума не само за броя на служителите, изпратени на място от Европейския съюз, но и за командироването на служители. Какви са основните ми препоръки, за да се подобри ефективността на разходването на средства в Европейския съюз? Трябва да се предприемат следните действия. Трябва да се подобри прозрачността, да се повиши капацитетът на Косово. Трябва да решим проблема с ограничените възможности за въздействие от страна на гражданското общество трябва да разгледаме и политическата ситуация. За съжаление, има липса на воля за решаването на някои проблеми в Косово. Липса на воля от страна на комисията, от страна на държавите членки, но и от косовска страна. Не винаги е лесно в специалните доклади на Сметната палата да се очертаят тези трудности от политическо естество. Ако искаме обаче да постигнем напредък в Косово, някои от тези политически проблеми трябва да бъдат решени. Най-вече проблемите свързани с съдебната власт и с корупцията. За съжаление в Косово все още сме свидетели на корупция. Друг основен проблем според Европейския съюз е, че не всички държави членки все още са признали Косово. Това е друг политически проблем, който трябва да бъде решен. Като цяло, господин председател, е постигнат известен напредък, но има още много какво да се направи в бъдеще. Ако обаче няма политическа воля за постигането на напредък, положението в Косово ще продължава да е трудно. Благодаря на господин Вон за встъпителните думи и думата има господин Дефрис, представителя на Европейската сметна палата. Благодаря, господин председател. Благодаря на комисията за предоставената възможност на сметната палата да обясни Какви са основните констатации в доклада? Започвам с благодарност към господин Вон и неговия доклад. Благодаря за личния му интерес. Той лично посети държавата, подготвяйки резолюцията, която в момента се обсъжда. Мисля, че са подчертани е, някои основополагащи въпроси. Ние е, подбрахме финансовата помощ е, поред, за Косово поради няколко причини. Първо, господин Водни напомни за това. Косово е най-големия получател на помощ в света на глава от населението. На второ място, е, имайки предвид мисията ЮЛЕКС на Европейския съюз в областта на върховенството на закона и на трето място повече от половината от помощта на Европейския съюз за Косово всъщност е насочена към е, правосъдния е, сектор е в страната и от на четвърто място геополитическото значение на страната не бива да забравяме. Е, работихме изключително добре. Комисията подготви много интересни теми за подпомагане. Проектите бяха управлявани успешно и бе, е, бяха насочени към изграждане капацитета на митниците на Косово, които сега работи самостоятелно освен това, имаше и други проекти, насочени към изгражданите на капацитета на полицейските части, на съдебната власт и разбира се, е, се подпомага е, изцяло мисията на Европейския съюз в Косово. Е, мисията за управление на кризата, плюс останалата помощ, която бе насочена към Косово, в крайна сметка води до следните констатации. Недостатъчно ефективно е изразходвана тази помощ. Както казах, областите са митници, полиция, съдебна власт, корупция. Изключително важни са сигналите за значително подобряване, но борбата срещу престъпността, срещу корупцията и функционирането на съдебната система все още трябва да бъдат подпомагани. Що се отнася до полицията? Доклада се описва, че в крайна сметка няма голям напредък в борбата срещу особено тежките престъпления, в частност изпирането на пари. Има недостатъчно сътрудничество между полицията, прокуратурата, полицията и митниците. Например, няма обща база данни между прокурорите и полицията. Европейския съюз потиква вече дълго време е, властите да създадат подобни взаимоотношения, но това е политическо решение в страната, което още не е взето. Недостатъчният капацитет за защита на ключови свидетели е друг проблем. Косово е малко общество и е, тази защита е изключително важна, защото в противен случай наистина се накърнява правилното функциониране на съдебната система. В областта на съдебната система има политическа намеса, която констатираме има недостиг на съдии в Косово, когато има кандидати. 31 кандидата бяха в конкретен случай върнати от процеса на назначаване от политиците. По този начин всъщност се позволява политическа намеса в работата на съдиите. Цитирам. Е, там е, съдиите е, действат в подчинение на външно въздействие. Освен това, парламента се опитва да ограничи ролята на мисията в, на ЮЛЕКС в Косово, което наистина може много сериозно да подкопее, подкопае борбата срещу престъпността, по-специално постъпленията от престъпна дейност. В препоръките с е, са уточнени конкретни мерки, но 60% от тези мерки всъщност са отхвърлени от политиците. Три са органите за борба срещу корупцията, но те е, са е, с слаби правомощия и очевидно не се справят. Изключително деликатен е въпроса свързан с корупцията. 8 са възлагащите органи за обем от 800 милиона, което, както виждате, всъщност е една система, която няма как да работи ефективно. Какво е нашето заключение? С полезната помощ от Европейския съюз, все още, за съжаление, остават бариери, които трябва да бъдат преодоляни в ключови области. И аз подкрепям казаното от докладчика в този проблем. Наистина, това е политическа, политическа задача, както на Европейския съюз, така и за самото Косово. Освен това, мога кратко да се спра и на а, два други аспекта. Първо, САЩ играе значима роля в Косово като голям донор и съюзник на Косово, който е ценен. С помощта на щатите обаче можем да кажем, че няма достатъчна координация между тях и Европейския съюз. Системата за управление на граници, създадена от САЩ в Косово, е несъвместима с системата в Европейския съюз и ние трябва да финансираме друга система за управление на границите. Друг въпрос, който искам да подчертая на вашето внимание – Европейския съюз и политиката и за външна сигурност е, не винаги е хармонизирана с политиката за вътрешна сигурност в Европейския съюз. Например, Европол – показва, че има увеличаване на трафика на хора в Западните Балкани. Това обаче не се свързва с конкретни мерки, насочени към вътрешните дейности в Косово. И вътрешните проблеми всъщност тук следва да бъдат посочени на вниманието на всички, които работят в тази област в края. Искам да кажа, че наистина има големи постижения, но има и области, в които държавите членки все още има какво да направят, за да може ЮЛЕКС да бъде управляван успешно. На следващо място, Европейският съюз има два инструмента, с които може да се намеси, ако политиците в Европейския съюз решат, че това искат да постигнат. Първо, стабили... Е, споразумението за стабилизация... стабилизиране с Косово, и върховенството на закона е едно от 8-те условия, които трябва да бъдат изпълнени, за да може да се е, сключи това споразумение. Тук е, не е ясно всъщност Европейския съюз какво внимание отделя на върховенството на закона като едно от, един от 8-те препоръки. На второ място споразумението за а, либерализация. Има седем приоритета за Косово, свързани с либерализирането на визовия режим. Отново не е ясно какво точно Европейския съюз а, посочва като приоритет в областта на върховенството на закона в тази насока. Така че много а, моля, може би следва да се обърне по-голямо внимание именно на всички тези приоритети от страна на Европейския съюз, за да се увеличи а, шанса да се възцари върховенството на закона в този много важен район на света. Благодаря на господин директор Дефрис за това, че ни изложи констатациите от специалния доклад на Сметната палата. Думата имат колегите, госпожа Гресле. Благодаря. Ще се изкажа от името на госпожа Макове и нашия докладчик Сянка, която за съжаление не може да дойде на днешното заседание. Благодаря на докладчика. Според нас документът му е добър, но въпросите свързани с реформата на съдебната власт и борбата срещу корупцията не са отчетени в достатъчна степен в текста. Върховенството на закона е особено важно с оглед на функционирането на държавата. Състоя се посещение на място от страна на Комисията по бюджетен контрол през 2007-2008 година. От тогава насам, като че ли не сме постигнали кой знае какво. Поне това е моето впечатление. Във връзка с това имам въпрос към комисията. Продължаваме да инвестираме средства в Косово и се ограничаваме единствено с препоръки към страната. Но кога най-накрая ще възникнат някакви конкретни последици за Косово при положение, че средствата не се освояват добре. Междувременно наистина храня някои много дълбоки съмнения във връзка с помощта, която предоставяме. Мисля, че косовската страна си играе с търпението ни. Трябва да поставим акцента върху съдебната власт – Европейската съдебна палата е изготвила един отличен доклад, в който се установяват редица слабости. Текстът наистина е чудесен, много конкретен, съдържа ясни предложения за подобрение в обозримото бъдеще. Какви стъпки предвижда Сметната палата за близкото бъдеще и как ги обвързва с фондовете, предвидени от Генерална дирекция правосъдие? Не можем ли да се възползваме от споразумението за либерализиране на визовия режим, за да постигнем някакъв напредък? Смешно е, че се работи с 70 приоритета по това споразумение. Не би ли следвало да ги сведем до около десетина, които да подредим по важност? Наистина сме дълбоко загрижени, не сме готови да продължаваме да подхождаме към средствата за Косово по същия начин, както до сега. Благодаря колегата Епинг. Благодаря. Искам да подкрепя госпожа Гресле. Благодаря господин Дефрис за представения доклад, в който се прави анализ от страна на сметната палата. Това е много важен доклад, защото посочва основните проблеми и виждаме че къде са слабостите в Европейския съюз. Хубаво е, че критикуваме другите, но трябва да сме критични и към себе си. И точно това се прави в този доклад. Отправяме критика към нас самите. Когато говорим за Косово, не трябва да забравяме, че тази е, структура съществува от 14 години една зона, която става все по-зависима и тук искам да отправя въпрос към докладчиците и Сметната палата. Не смятате ли, че възможностите на Косово да освоява средствата са недостатъчни? Не смятате ли, че Косово става все по-зависимо от, от финансирането от страна на Европейския съюз? Може би трябва да прекратим това финансиране, но ако го прекратим, трябва да се запитаме няма ли да изчезне Косово. Косово не е призната като държава от всички, т.е. не може да бъде призната а, като, за държава и а, от 1997 година а, са изразходвани 5 милиарда за Косово и две трети от комисията, на трета от държавите членки. Въпреки това Косово си остава най-зависимо от европейската помощ. Смятате ли, че е, има начин да се спре, да се свърши. До още 10 години ли ще продължим да наливаме пари, без нещата да мръднат е, напред. Е, ако, не, ако Косово не, не се организира сама, ще се превърне в център на организираната престъпност и може би представителите на Сметната палата могат да ни посочат по какъв начин да се измъкнем. Виждате ли някаква светлинка в края на този дълъг тунел? Текстът е Пауло Рюбик. Благодаря на колегата Епинг Паул Рюбик. Благодаря. Спомням си пътуването ни до Косово. Тогава водихме много интензивни разисквания с компетентните органи там. Междувременно разговарях и с редица граждани, които биха желали да реализират проекти в Косово. Бе установен контакт с комисията. Един от тези проекти бе за изграждането на пералня в болница, в която да работят хора с увреждания. Вторият проект бе за мерки за обучение в областта на селското стопанство. И двата проекта не можаха да бъдат реализирани. Мисля, че когато даден проект е бил отхвърлен или не е бил реализиран, трябва точно да проучим причините за това, причините за отказа във връзка с подобни проекти в страната се извършва корупция. Мисля, че точно когато е било отказано реализирането на някакъв проект, трябва да проучим причините. Именно когато <clears throat> не са били отпуснати средства по някакъв проект, може да възникне съмнение за корупция. Би трябвало, според мен, да бъде изготвен списък на всички проекти, по които са били отказани средства и този списък да бъде представен на нашата комисия и би следвало да се упражни съответният контрол на четири очи и да се проучат причините за отказването на финансиране. Наистина би ми се искало да знам по кои проекти не са били предоставени средства, при положение, че проектните предложения са били представени съответно съобразно с правилата. Господин Флекенштайн. Благодаря. Искам да задам само един въпрос. Искам да знам дали комисията и сметната палата са установили и някои слабости в работата на Европейския съюз, например в дейността на ЮЛЕКС. Аз вече съм бил на място в Косово. Знам, че има недостатъци при организацията на дейността. Дали Европейската сметна палата също е установила такива недостатъци? Господин Оди. Благодаря, господин председател. Благодаря на Сметната палата за този доста показателен доклад, който разкрива трудностите от феврари 2008 година, когато Косово постигна своята независимост, е изключително трудно да се прецени докъде се е развила правовата държава на едно образование, което постепенно се превръща в държава. И би било интересно да чуем какво е мнението на комисията, която е, именно управлява е, обществените средства. Е, между другото, имаше мисия на нашата комисия в Косово и ние не можахме да се срещнем пряко с представители на Сметната палата на Косово. Те щачкуваха в момента, когато пристигнахме. Но в функцията бюджетен контрол, която е един от основните елементи на правовата държава, не можахме да проверим как стоят нещата. Трябва да подкрепим създаването, изграждане на действаща сметна палата, национална палата в Косово, за да има надежден бюджетен контрол. Вторият въпрос е свързан с финансовото и валутното право, функционирането на а, валутата. Косово използва еврото. И тъй като преди това ползваше немската марка, коя, и и когато, минаха, когато марката стана евро, автоматично приеха еврото. И, и, е, искаме да знаем има ли за, особени някакви затруднения с, с залут, вал, валутата, защото националната валута е един от основните елементи, гарантиращи функционирането на правовата държава. Няма други желаящи да се изкажат. Предлагам да дадем думата на представители на комисията, но може би докладчикът първо иска да вземе отношение. От името на комисията приветствам с добре дошъл господин Лоренс Мередит, ръководител на отдел стратегии и политика. Бяха отправени някои въпроси към комисията. Ще ви дам думата за отговор. Uh, Благодаря, господин председател. Първо, позволете някои по-общи бележки да направя и после ще се спра на подробностите. Първо, приветстваме прегледа, който е направен от докладчика, както и сметната палата относно помощта за насочени към върховенството на закона и правова държава в Косово. Сега по препоръките бих искал първо по това да се спра. Вече редица от тях са приведени в действие – Що се отнася до координацията между комисията и ЕОЛЕКС? Споделяме становището, че това е от много голямо значение. И от създаването на ЮЛЕКС през 2008 година ние непрекъснато работим а, за укрепване на това взаимоотношение. Един пример. Много важен документ в момента се подготвя. Е, документа за стратегията за страната, за Косово, изключително важен документ по отношение на бъдещата финансова рамка и финансова стратегия по отношение на Косово. Тогава, разбира се, когато регламента се одобри, ще започнем да разработваме и конкретно всички задачи редица структури са изградени, които ще ни помогнат за целите на тази координация. Първо, съвместния съвет за координация, което е установен на място, комисар Фюле миналата година създаде и структурен диалог по въпросите за върховенството на закона и ЮЛЕКС играе интегрална роля в това, това начинание. Това беше първото. Второто, що се отнася до наистина организиране, целенасочване на присъствието на Европейския съюз в Косово, с удоволствие мога да ви кажа, че от февруари миналата година ние сме интегрирали онова, което се наричаше службата за е, връзка и специален е, представител в едно единствено е, звено с службата на Европейския съюз в Косово или представителството на Европейския съюз в Косово. Това е изключително важно по отношение изграждане на ефективна координация между комисията и EULEX, ЮЛЕКС, но също така играе голяма роля по отношение и на видимостта на нашата мисия в Косия, Косово. Що се отнася до приоритетите и условията? Ние от 2012-2013 вече работим много активно по този въпрос. Няколко примера ще посоча. Напоследък При определенето на това, дали Косово е готова за споразумението за стабилизиране и асоцииране. Бе проведено едно проучване и комисията подчерта значимостта на краткосрочни и средносрочни приоритети. Относно значимостта също така и на реформите в областта на правосъдието. Всичко това бе одобрено и от съвета, а след това бе възложен мандат за подобно споразумение, което е, да се приеме и всичко това се осъществи преди няколко седмици. Е, know, have... От тук нататък, както знаете, имаме годишен цикъл про е, диалог за стабилизиране и асоцииране. Върховенството на закона е в сърцевината на тази инициатива. Има една подкомисия, която работи само по този проблем върховенството на закона. Това е най-важното за нас и, както виждате, по този начин се подчертава значимостта му. Когато тази година се провежда пленарното заседание, редица колеги участват в него в момента, винаги а, темата а, присъства на всички срещи с министър-председателя. Използвам предоставената ми възможност, отговаряйки на тази препоръка, да кажа следното. Е, върховенството на закона е действително сериозен приоритет, както по отношение на споразумението, така и по отношение на записаното в като условие за освобождаване, облегчаване на визовия режим. Ние включваме върховенството на закона в краткосрочните и в средносрочните ни приоритети. По отношение на освобождаване и облегчаване режима с, на визовия режим, искам да кажа, че вниманието ни е изключително насочено към този проблем. Това е от голямо значение за Западните Балкани. И различните препоръки, които се правят, всъщност са винаги винаги свързани с правовата държава, с върховенството на закона. Когато става въпрос за борба срещу корупцията, има много препоръки, повече, два пъти повече препоръки отправени към Косово, отколкото други държави, когато сме работили по либерализиране на визовия режим. И по-нататъка, 19 април, споразумението подписано между Косово и Сърбия за взаимоотношения. Тук комисията е, ще предостави допълнителни средства е, за изпълнение на това споразумение. Необходимо, разбира се, да се направи оценка в хода на диалога, за да можем да е, изпратим тази помощ, това подкрепяне максимално бързо и да бъде, разбира се, финансирането най-добре целеположено и насочено. Показаното хода на днешното заседание и въпросите, които бяха зададени. Ако имам време, бих могъл сега да отговоря на тях. Един въпрос бе насочен към това. След е, големите инвестиционни потоци, насочени към Косово, виждали се светлина в дъното в края на тунела? Както виждате от годишните ни доклади и както виждате в момента Косово участва в един исторически диалог с Сърбия, е, ставаме свидетели на взимане на решения в Европейския съюз, можем да кажем, че Косово е готово да се отвори, е, да се възложи мандат за начало на преговорите. Наблюдаваме наистина огромна промяна в тази държава и това се случва, разбира се, от времето, когато Европейския съюз се ангажира с подпомагане на държавата. Разбира се, има много предизвикателства, които остават, а ние от страна на комисията правим максималното по силите ни, за да обръщаме непрекъснато вниманието на местните власти по тези основополагащи фактори и приоритети. И аз мисля, че има светлина в, в края на тунела. Най-добре ще бъде да стигнем до края на тунела, до светлината, ако продължаваме да работим с пълна отдаденост и изпълняваме ангажиментите, които сме поели. Що се отнася до националния одит и институциите в държавата, вярно е, че имайки предвид конкретното положение в страната и факта, че съвсем наскоро се създават тези институции, през последните години одита беше един от елементите, е, който бе наблюдаван. И е, в този смисъл ние подкрепяме бележката, че трябва да работим повече, за да укрепим капацитета на институциите в държавата с цел създаване наистина на подходящи такива институции. По отношение на другия аспект. It's in fact unique in the Western Balkans свързан с Косово, нещо много специфично в Западните Балкани. Използването на еврото в страната е нещо наистина, нещо специфично и трябва да се обърне специално внимание на този въпрос в хода на подготовката на държавата за изпълнение на европейската и перспектива в бъдеще. Така стоят в момента нещата. Имаше въпрос. No, I, I just, uh, I just, Председателя, не, просто не разбрах дали приключихте. Uh, представителя на комисията. Има още един въпрос, свързан с начина по който ние поставяме нашите приоритети, когато определяме помощта си. Как точно подбираме проектните предложения. Както вече ви казах, когато се подготвяме за началото на договора за предпресъединителния договор Очертахме нашите е, приоритети. Това е свързано с стратегическото финансова помощ, която е насочена към държавата. Ние трябва да подготвим нашия договор за стратегията към Косово. Както вече казах, когато се приемат съответните документи, наистина в това отношение очакваме и вашите становища. Мисля, че по този начин отговорих на повечето въпроси. Ако има и други, с удоволствие ще им отговоря. Благодаря. Uh, Благодаря. А сега се обръщаме към господин Дефрис, член на Сметната палата. Благодаря. Благодаря за изключително полезната дискусия, която водим днес. Позволете сега да засегна някои аспекти от нея. Просто ще следвам произволен ред. Първо, какво може Европейския съюз да изпълни по-добре? Има различни аспекти в нашия доклад и мога да подчертая едно във връзка с ЮЛЕКС. Като пример, как Европейския съюз е, се отнася към мисиите, насочени към преодоляване на сериозните е, кризи в областта на гражданското общество. Изпращат се е, съответни представители, които се командироват за период, който е прекалено кратък. Много трудно е да се опознае една сложна държава като Косово, ако в рамките на една година а, бъдете командирован в страната. Това е ясна полука, която може да бъде излечена за бъдещи подобни мисии. По-нататък понякога липсват умения на хората, които са командировани. И това е проблем, ако искате всъщност да ги изпратите като съветници на висши държавни служители, защото не винаги към тях може да се отнасят наистина служителите, държавните служители представителите на държавата, в която се изпращат, със съответното уважение. На следващо място, необходимо е да има предварително одобрение от държавите членки, което не винаги се случва. И по-нататък, наистина, когато се намаляват ангажиментите към ЮЛЕКС, това създава проблем и за ЮЛЕКС, и за мисията на НАТО КЕЙФОР в Косово. Това са ни конкретни полуки, които могат да бъдат излечени и, и е, вниманието на съвета следва да бъде бъде насочено към това. Също така, въпроси, които бяха разгледани от самия съвет. Резолюция бе прията на 18 февруари, четвърта точка по-конкретно. Проблеми свързани с различните аспекти от проблемите трябва да бъдат свързвани и насочвани към конкретни а, звена в съвета. На следващо място, как точно отбелязахме напредък в Косово и как да участваме финансово във всичко това? На първо място, това е един политически въпрос, а Сметната палата може да играе много скромна роля тук. Но тъй като имаме думата в крайна сметка, е, мога да се спра на 300 точка от нашия доклад, където посочваме, че е, е, службата на разузнавателна на Европейския съюз може да играе роля, а тя не се е променила значително от 1999 година насам по отношение политиката към Косово. Това всъщност е един много важен аспект, свързан с последователността при разглеждането на проблема. Можем ли да бъдем оптимисти за бъдещето? Първо, Европейската комисия може ли да подборе правилните проекти за финансово подпомагаме. Ние чухме, че сега има нов документ за стратегията за страната, който се подготвя и той ще бъде много важен за определене на финансирането. Сметната палата е на мнение, че комисията наистина избира добри проекти за техническо подпомагане. Тогава следващия въпрос е тези проекти дали оказват достатъчно въздействие с цел промяна на положението. Намалена ли се престъпността и корупцията, например? Анализът на сметната палата е следното. За да се случи това, ни трябват повече инструменти, а не само техническа помощ. Нужен е политически диалог и серия от условия, които да се предоставят, защото не винаги проблемите са само технически, те са и политически, не са само експертни. Три области са споменати от сметната палата. И тук се връщам на госпожа Гресле, Грасле и нейния въпрос. Сметната палата казва, че е, в борбата срещу корупция корупцията. Корупция има три органа, които се припокриват в техните компетентност и правомощия. Зная, че комисията е, води е, преговори и разговори за промяна, но това не е сред приоритетите и на следващо място. Три са агенциите, които се занимават с обществени поръчки в Косово. И тук вече виждаме рискове за корупция. За да се смени тази система. Това, за съжаление, обаче пак не е сред приоритетите на Европейския съюз. На трето място, политическата намеса в съдебната власт в държавата. Напредък в тази област все още не е направен и не е сред приоритетите на Европейския съюз. Така че, според мен, това са аспектите, които парламента може би би пожелал да разсъждава и включи в своята резолюция в 11 точка, например, на доклада на господин Вон. Там вече се очертават конкретни приоритети и условия и може да се разширят. По въпроса, е, зададен от господин Рубик, относно проектите, които са отхвърлени в областта на селското стопанство и болниците, не мога да отговоря, защото това не беше част от нашия одит. Господин Оди, ваш, зададахте много важен въпрос, свързан с е, управлението, финансовото управление в Косово. Има напредък тук, защото е, има проекти, които са насочени именно към одитните институции. Шведски колега е, ръководеше проектите и качеството на докладите и на агенциите за одит се подобряват в резултат на това. Трудността обаче, че не винаги тези доклади са, взимали, са вземани несериозно от парламента в Косово, тогава когато засягат деликатни въпроси като обществени поръчки. Така че част от тези въпроси са експертни, може да се разглеждат с комисията, част са политически проблеми, които трябва да се решават на политическо ниво. Благодаря, господин председател и с интерес е, очаквам да е, стигнем до окончателните консултации по тази много важна резолюция. Uh, Благодаря, господин Дефрис. За втория кръг от разискванията имаме само около 5 минути. Колегата Инге Гресле искаше да вземе думата. Сред нас е и представител на Европейската служба за външна дейност Ханс Йорг Хабер. След него ще дам думата на докладчика. Госпожа Гресле, имам усещането за дежавю. Имам чувството, че вече съм чувала веднъж онова, което заяви представителят на комисията, а именно, че е въведено едно ново ниво, че се установява структуриран диалог и че от всичко това ще проистекат положителни промени. Но като че ли само ни се хвърля пясък в очите старите проблеми са новите проблеми или новите проблеми са проблеми от миналото. Иска ми се да се изготви един документ, в който точно да се изложат подобренията, които се цели да бъдат постигнати. И така след две години аз ще мога да се консултирам с този документ и да видя дали е постигнато нещо. Имам предвид това, което трябва да постигне специалният представител на Европейския съюз в Косово. Разходите на Елекс за персонал. точка 15 от доклада на Европейската сметна палата. Дали разходите на Еолекс са включени в точка 15? Представителят на комисията заяви, че е било постигнато нещо, тъй като е сключено споразумение с Сърбия, но ние плащаме и съответната цена за това. Предстои във връзка с членството на Сърбия в Европейския съюз. Много по-рано трябваше да се стигне до това споразумение, според мен господин Дефрис излезе с препоръка, която не се съдържа в текста на Сметната палата. би ми се искало да я получа в такъв случай в писмена форма и би следвало подобни препоръки да се включват в докладите на Сметната палата. Предлагам също така, господин председател, да призовем съвета да встъпи в диалог с нас за процедурата, която да прилагаме в бъдеще по доклада на Сметната палата. Би следвало, когато излезе подобен доклад, да установим диалог с съвета и да обмислим заедно как да процедираме по-нататък. Знам, че съветът провежда свои разисквания, но би ми се искало заедно с литовското председателство да обмислим как заедно да процедираме по-нататък. В противен случай след 2-3 години ще сме изправени пред същите проблеми като сега. Благодаря ви, господин Хабер от Европейската служба за външна дейност. Благодаря ви като ръководител на отдела граждански операции на Европейската служба за външна дейност отговарям за ежедневната работа на мисията на Европейския съюз там, на EULEX. Приемаме голяма част от констатациите в доклада на Сметната палата, приветстваме някои от тях, с други не сме съгласни. По онези препоръки, с които не сме съгласни, можем, според мен, до голяма степен да доближим позициите си. Като цяло има недоволство във връзка с постигнатото от нас в Косово. Нека ви изложа някои проблеми, свързани с дейността ни от 80-те години, когато Милошевич изцяло промени политиката си спрямо Косово и от 90-те години насам, когато там избухна война, в Косово се разраснаха престъпните структури. Това е, може би, държавата в Европейския съюз, в която има най-много престъпни незаконни структури. През 1999 година в Косово застъпи мисия на ООН. Мисията на Европейския съюз се установи едва след прогласяването на независимостта. Ние бяхме четвъртият стълб на мисията на ООН. Работим в Косово от 2008 година насам, но проблемите в страната започнаха още през 1999 година. Това е единият проблем. Другият проблем е, че мисията е безпредседентна по своя размер. Това е единствената мисия с изпълнителни правомощия. Т.е. тя иземва изпълнителни правомощия от правителството на Косово. В рамките на мисията работят съди, които постановяват решения по силата на косовското законодателство. И във връзка именно с тези свои изпълнителни правомощия, мисията е единствена по рода си. Третият проблем е свързан с това, че пет държави членки все още не са признали Косово и от това проистича проблем, няма връзка между вътрешната и външната сигурност нямаме пряк достъп до Интерпол. Опитваме се някакси да се справим с този проблем, но той възпрепятства сътрудничеството ни с Косово в борбата с престъпността и корупцията. Мисля, че се справяме като цяло добре с функциите си, но е важно да отчетем, че някои държави все още не са признали Косово. Има и противоречия между изпълнителните правомощия на нашата мисия и суверенитета на Косово. Косово би искало да се оттърве от нас, тъй като смята, че посягаме върху неговия суверенитет. Но според нас пък според нас те също трябва в един момент да станат независими, да не разчитат вечно на помощта ни. Но това означава, че част от задачите ни ще останат неизпълнени. Следващия юни ще бъде решаващ за нас месец, тъй като Косово наистина очаква някаква промяна в структурирането на дейността ни трябва да постигнем баланс между нашия интерес и интереса на Косово. Нека сега се спра върху препоръките, конкретните критерии за върховенството на закона. Изготвена е пътна карта за визовия режим, изготвено е и проучване за споразумението за стабилизиране и асоцииране. Изготвени са и вътрешни критерии за оценка на работата на нашата мисия. Изготвени са и съвместно с косовската страна различни критерии. Има цяла, има много голямо разнообразие от критерии, с които не знам как ще се справим. Държавите членки извършват прекалено много микроуправление – но що се отнася до разпоредбите за обществените поръчки, към тях не могат да се прилагат принципите, по които работи една гражданска мисия. Постигнат е известен напредък, за което сме благодарни. Личният състав, набирането на персонал – Господин Дефрис упомена този проблем. Свикнали сме с него. Най-много ни липсват служители с компетенции в съдебната власт, юристи. Те са сред най-малобройните ни служители, за разлика от военните или от полицейските части. Бихме могли да разполагаме и с повече ресурси, но съзнаваме, че държавите членки са изправени пред ограничения. Знаем също, че не могат да се изтеглят и прекалено много служители от държавите членки. Правосубектността на комисията и съвета, тя е в основата на всичките им действия в областта на външната политика. Всъщност ние не разполагаме с правосубектност, но с законови правомощия, което вече е много важно. Мисията в Прищина в резултат от установения диалог вече много по-тясно си сътрудничим с нея. Диалогът и процеса по прилагане допринасят за много съществен напредък в областта на върховенството на закона в Косово. Поетапно започваме да упражняваме контрол върху структурите в тази област, което наистина е много голям напредък. Благодаря. Uh, uh, благодаря. Дискусията показва наистина колко сериозно се отнасяме към положението. Двама други колеги желаят думата сега, но искам да напомня на всички, че времето ни е ограничено днес. Е, имате думата. Е, е, Господин Гайер, благодаря. Ще бъда съвсем кратък. Скъпи колеги, координаторите вече са разговаряли за това колко важни са препоръките на Европейската сметна палата и че би следвало те да са предмет на доклад по собствена инициатива. Наближава краят на мандата ни, затова трябва да приключим и работата, която сме започнали. Ясно ми е обаче, че няма да можем да приключим до предстоящите избори за Европейски парламент. Но като се има предвид колко дълго разисквахме днес, колко задълбочена бе дискусията, колко много страни участваха в нея, би трябвало, според мен, колкото се може по-бързо да изготвим доклад по собствена инициатива по темата. В този доклад вероятно ще бъдат отчетени някои от съображенията на госпожа Гресли. Напълно съзнавам, че няма да можем да приключим работата по него в рамките на този мандат. Господин Дефрис, давам ви думата за отговор на въпроса на госпожа Гресли. Um, uh, Първо, Разходите за заплатите дали са включени в 11-та страница от доклада? Отговорът е не. Не така стоят нещата. На второ място на госпожа Гресле. Къде точно са отразени въпросите, свързани с е, корупцията, политическата намеса 53, 52 и 65 от доклада? Благодаря. Сега докладчика има думата. Благодаря, господин председателю. Както и вие казахте, дискусията, която провадахме, отразява значимостта на темата и благодаря на всички колеги, благодаря на Сметната палата и на Европейската комисия за участието им днес. Наистина, мисля, че нещата са съвсем ясни. Има напредък в конкретни области, но все още се изисква сериозен напредък в други. Ясно е от хода на дискусията какво трябва да се предприеме, за да може да продължи напредъка. Някои колеги засегнаха въпроса, свързан с капацитета. Наистина, някои от предприсъединителните фондове трябва да бъдат насочени именно към подобряване капацитета на държавата, за да може сама да определяе някои от тези проблеми. И по този начин може да се свържат въпросите и с, а, с назначаването на, на хора, по-добра организация с Европейския съюз и с комисията. Комисията също е, са убедени очевидно, че това е необходимо и сега обръщат внимание именно на тази координация. Що се отнася до напредъка в областта борбата срещу престъпността и корупцията? Това, разбира се, е проблем засегнат от всички колеги, така че вниманието трябва да бъде насочено към него. Какво може да се направи, за да се подобри положението? Трябва да се определят кои са проблемите на първо място, но също така е важно да определим възможни решения и начини за тяхното реализиране в бъдеще. Това ще бъде включено в моите препоръки. И днес също така е, отново говорихме относно мерките, които трябва да се преприемат бъдеще е, координация, защитата на свидетели, намесата в е, съдебната система е, неизпълнението на мерки борба срещу корупция от страна на местните политици и е, системата за обществени поръчки. Как можем наистина да гарантираме, че тези промени в цитираните области ще станат факт? Необходима е политическа инициатива от политиците, но също така и от институциите, за да могат да бъдат постигнати някои от е, посочените проблеми. Друго, за което говорихме днес, е споразумението за стабилизиране, асоцииране и за освобождаване на визовия е, режим. Изключително е, важно е това, особено освобождаването на визовия режим или облегчаването му. Това е много важно за гражданите, за бъдеще на страната. Разбирам какви са полуките, някои от основните проблеми, които все още не са решени и могат да бъдат преодолени само ако има политическа воля от страна на политиците. Затова мисля, че в крайна сметка идеята на Янсен е много добра и би трябвало да имаме предвид в бъдеще, тогава когато ще набираме служители, които да бъдат изпращани там, да можем да гарантираме необходимото ниво, за да може да се гарантира и напредъка. Благодаря, благодаря колеги за вашето участие. Благодаря. С това можем да приключим по точка 3. Преминаваме към точка 4. Специален доклад на Европейската сметна палата. Става дума за ефективността на разходите на Европейския социален фонд за по-възрастните работници. Докладчик и по тази тема е господин Дерек Вон, представителят на Европейската сметна палата, който присъства на днешното ни заседание, господин Лазарос Лазаро. Добре дошъл. Отново давам думата първо на докладчика. Uh, uh, um, Благодаря, господин председател. Всички колеги разбират, че Европейски социален фонд е много важна програма в рамките на Европейския съюз периода 2007-2013 година. И имаше над 75 милиарда евро, милиона евро, които са раз, из, изразходвани в рамките на фонда, насочени към, разбира се, а, работещите на възраст между 55 и 65 години, като а, близо 46% от тях са били без работа. Разбирате какви средства са насочени към увеличаване заетостта на работниците в програмния период. Бе казано, че е, много от тях също така са включени в други общи е, проекти е, така че, според мен, специалният доклад е, е, на Сметната палата за по-възрастните работници е много интересен, защото добавя на един нов елемент към общата картина. Е, участието на държавите членки също е изключително важно. Много е трудно обаче държавите членки да бъдат разработени програми, насочени единствено и само към по-възрастните работници. Е, както и инструментите, които са необходими, е, за да могат е, да бъдат приложени в държавите членки. Също са известни, при, създават известни проблеми за държавите членки. А по-нататък, имайки предвид и разпоредбите на договора от Лисабон, тук има различни и определения между държавите членки. За някъде възрастовата граница започва от 45, някъде 50, някъде от 55 нагоре. Така че, както виждате, тук също има а, важни елементи, които трябва да бъдат уточнени. Какво точно представлява по-възрастен работник? Това е нещо много важно. Комисията се спре на някои слабости също така в своя анализ финансовото управление за тях е много важно, отколкото цялостната оценка и наблюдение – и тяхния, тяхната цел всъщност е свързана именно точно с избягване на проблеми, свързани с финансирането. Така че е, Сметната палата подготви своите препоръки за комисията, като се казва в тях, че целите трябва да са ясно е, положени, трябва да има и ясни е, е, цели и всички държави членки следва да създадат система за контрол и е, наблюдение, за да могат да докладват е, изпълнението си. Що се отнася до препоръките? Има редица от тях, но ще се спра на някои. Първо, също въпрос разгледан от Сметната палата – Програмният период 2014-2020 година ни предоставя една възможност да насочим вниманието си върху изпълнението и конкретните резултати. Държавите членки следва да бъдат насърчени за този период да предлагат програми, които са подходящи и в тях да се засяга въпроса, свързан с изпълнението, когато се очита постижение на резултатите. Някои други мерки могат също да бъдат предложени относно целеполагането, начина по който ще се измерват резултатите е, и е, е, начина по който ще се залагат по-конкретните цели. Е, не може да се измерва е, ефективността е, от изразходваните средства по структурните фондове за по-възрастните работници. Понякога това е много трудно, защото, както казах, малко са програмите създадени единствено и само за тях. Но може би след 2014 година наистина трябва да разработим конкретни мерки за по-голяма ефективност, оценяване на тези програми, програми да има повече за по-възрастните работници трябва да се отчитат и критиките, които са отправени сега по отношение на баланса между половете, е, равнопоставеност на жени и мъже, когато се е, залагат основните цели в бъдещите програми. Това ще бъде изключително важно е, когато измерваме също така и изпълнението на програмите за по-възрастните работници, мъже и жени съответно. Благодаря на докладчика за встъпителните думи. Думата има представителят на Сметната палата, господин Лазар. Уважаеми господин председател, уважаеми членове на Комисията по бюджетен контрол, за мен е удоволствие да ви представя специалния доклад номер 25 от 2012 година на Европейската сметна палата относно наблюдението на ефективността на разходите на Европейския социален фонд за по-възрастните работници. В работния си документ господин Вон ни дава пълна представа за специалния доклад, поради което аз ще бъда по-кратък. Възползвам се от възможността да благодаря на господин Вон за интересния доклад. В него той е изложил всички основни констатации на Европейската сметна палата, сред които е липсата на последователност в оперативните програми, за по-възрастните работници, липсата на надежни данни при оценката на потребностите, което затруднява оценяването на националните специфични особености. Трудно е също така да се насочат конкретни мерки към по-възрастните работници с което е трудно да се прецени и размера на средствата по оперативните програми, насочени конкретно към по-възрастните работници. Няма също така и надежни показатели за оценка на резултатите, постигнати по отношение на по-възрастните работници. Господин Вон подкрепя констатациите на Сметната палата, като призовава държавите членки в по-голяма степен да отчетат изпълнението при изготвянето на оперативните програми за следващия програмен период. Призовава се комисията, когато се договарят оперативните програми, да гарантира надежни данни от страна на държавите членки и по-голяма последователност. Според специалния доклад към момента разработващите политики не могат да отчетат точно ефективността на разходваните за по-възрастните работници средства. Това е сериозен проблем, тъй като по-възрастните работници са очертани като целева група в програмата от Лисабон и програмата Европа до 2020 година. Проблемът е сериозен, тъй като въпреки, че Сметната палата проучи само въпроса за по-възрастните работници, към момента нямаме данни, че положението с други действия, финансирани по Европейския социален фонд, може да е по-различно. Както каза господин Вон, някои от слабостите, отчетени в нашия доклад, във връзка с мониторинга и разработването на мерките, бяха отчетени в доклада ни номер 17 от 2009 година относно мерките за обучение на жени, финансирани по Европейския социален фонд, финансирани по миналия програмен период. Като се има предвид настоящата финансова и економическа криза, въпросът за допълнителни ползи от действията на Европейския съюз е по-важен от когато и да било трябва с по-малко средства да постигнем повече. Процентът на безработица се повишава сред всички слоеве на населението, най-вече сред младежите. За това трябва да си извлечем съответните полуки, които да залегнат в бъдещите ни решения. Благодаря ви за вниманието. С удоволствие ще отговоря на въпросите ви. Благодаря на господин Лазаро, колегата Балчитис. Ačiū gerbiamas pirmininkė. E, iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad e, klausimas yra susijęs. Благодаря. Може би оставаме с впечатление, че тук се отразяват само компетенциите, правомощите на държавите членки, тяхната липса или присъствие на капацитет или желание, но всъщност проблемът е много по-дълбок. И не са достатъчни единствено и само усилията на държавите членки в тази е, област. Както докладчика, така и представителя на сметната палата посочиха, че ни липсва надежни информация и данни, за да може да се изгради е, съответната система. Сумата е наистина много голяма, която се предвижда и трябва да се има предвид каква ще бъде тя и за, за следващия програмен период. Необходимо е да се разполага с надежна информация. В противен случай ние не можем да изпълним съответната мярка. Ако не, не предвидим а, изграждането на система за информация, следващия период ще бъдем изправени пред същия проблем. Необходимо е да се разработи система от отделни етапи с конкретни цели за тях, след което да се сравнява дан... Е, събраната информация и събраните данни, но те трябва да бъдат е, възможни за сравнение вече е, достатъчно се каза относно надежността на данните и според мен обаче това е изключително важен въпрос и трябва да се почета още повече в бъдещия доклад. Е, Благодаря ви. Към момента няма други желаящи да вземат отношение или може би не. Госпожа Гресли. Благодаря. Някои от тези моменти, върху които исках да се спра, вече бяха упоменати за щастие от колегите. Бих искала повече информация от комисията за новите програми. Ще има ли същия проблем и с тях? Имам предвид проблема с точното определение на конкретните целеви групи. Ако няма такова ясно определение, то няма да узнаем действително какво предприема Европейския съюз за борба срещу младежката безработица. А в момента е много важно младежите да могат да разчитат на Европейския съюз. Благодаря. Има ли други желаящи да се изкажат? Господин Рюбих. Имам следния въпрос. Възможностите за приходи. По-възрастните работници могат да разчитат на така наречените четири пенсионни стълба. Как могат да се обвържат приходите с възможностите за пенсионно осигуряване? Благодаря. Сред нас са представители на комисията, ръководител на отдел за политики и финансов инженеринг, госпожа Илинг. Имате думата. Благодаря. Позволете да започна с някои общи бележки. След това ще се спра на някои от зададените въпроси. Първо, благодаря на Сметната палата за доброто сътрудничество по този доклад. Споделяме становището, че наистина трябва да искаме много по-голямо внимание да се отдели на резултатите и изпълнение. То, да, верно е, че сега можехме да проверяваме различните отклонения в този програмен период, за да можем съответно да предприемем е, коригиращи мерки. Но имахме механизъм, който ни позволяваше в доста ограничена възможност да изпълним е, тези мерки, към, да ги бъдат насочени към съответната възрастова група. Оценките, които бяха предвидени от комисията, ни помага да анализираме въпроса, така че в крайна сметка да насочим усилията си към преодоляване на е, тези е, пропуски и да насоча вниманието си към е, въздействието на всичките тези констатации относно бъдещия програмен период. Затова сега, когато гледаме към бъдещото предложение на проекто регламента за структурните фондове, искам да кажа, че ние всъщност ще насочим много повече вниманието си към стратегията за Европа и също така ще насочим вниманието си към различните възрастови групи относно активната заетост с по-голям акцент върху по-възрастните работници, както подчерта и госпожа Гресле в своето изказване. В бъдещия програмен период редица а, аспекти ще ни помогнат. Първо ще насочим вниманието си към предварителната оценка на предложенията, които се правят. Ще анализираме дали те са насочени към изпълнението. За фонда имаме общи показатели, които сме разработили. Те се използват и прилагат от всички държави членки и е много важно да имаме сравнимост е, в общността, така че ще използваме този подход а, е, с акцент върху резултатите и изпълнението. Вече дълго време работим успешно в добро координация с държавите членки, имаме обща нагласа по отношение на насоките и в бъдещия регламент наистина е необходимо да се заложат е, целите и общите положения, така че да се учетат тези специфики на показателите. Следва да има ясни цели, измерими етапи, за да може да се разработи съответно и механизъм за санкции, когато това е необходимо и отново ще се анализират изпълнението. За бъдещия програмен период ще е, предвидим е, както по-резултатен дизайн на програмите, така и по-ефективен анализ и оценка на изпълнението им. Все още в момента се извършват преговори относно мерките, които следва да се предприемат, за да се усъвършенства подхода. И е, тези елементи, за които говорим, ще бъдат част от бъдещия регламент. Това мога да ви уверя. Благодаря. Благодаря. Uh, Сега ще дам думата на Сметната палата за отговор и заключителни думи. Имате думата. You, uh, no Благодаря. Нямам други коментари, само искам да спомена, че uh, Сметната палата е удовлетворена, че препоръките и констатациите в нашия доклад ще спомогнат за създаването на един подход повече организиран към изпълнението. По този начин ще се постигнат по-добри резултати. Благодаря. Благодаря. Дарек, имате думата. И аз ще бъда кратък. Е, също съм съгласен, че наистина трябва да измерваме изпълнението и резултатността освен това, трябва да насочим вниманието си към конкретната група. Никога е, не съм казал, че ще бъде лесно това да се изпълни, защото наистина понякога проектите са много общ характер и не са конкретно насочени към съответната възрастова група е, не са насочени към по-възрастни работници или към жени по-конкретно, например. Така че трябва да се заложат подобни мерки и в бъдещия период е, е, необходимо да е възможно по-ясно да се измерват количествените е, показатели, крайните резултати и а, трябва да бъдат по-добре насочени именно програмите към тези групи. Трябва да има предварителни условия, които да са заложени при приемането на проектите. Необходимо да се заложат ясни заложи и е, цели, за да може наистина вниманието да е насочено повече към изпълнението. А, всички, които а, биха могли да помогнат в създаването на една такава политика, трябва да направят нужното, за да може наистина да бъдем в състояние да измерваме резултата адекватността на програмите. И мисля, че всички можем да се обединим около такова предложение. Това са последните ми е, бележки. Благодаря на всички колеги за участието, благодаря на комисията за участието, благодаря на Сметната палата. Ja, vielen Dank an unseren Berichterstatter, an, den, an das Mitglied des Rechnungshofs und die Vertreter der Kommission. Wir können damit den Punkt 4. Благодаря на колегите, на представителите на комисията и на Сметната палата. Преминаваме към точка 5. Специален доклад на Сметната палата. Ефективно ли е финансирането чрез структурни мерки на инфраструктурни проекти за управление на комуналните отпадъци? подпомагането на държавите членки за постигане на целите на политиката на Съюза относно отпадъците. Докладчикът ни по тази тема е Теодорос Келакакис. Представителят на Сметната палата отново е господин Лазаро. Първо давам думата на докладчика, господин Скилакакис. Благодаря, господин председател. През 2010 година всеки граждани на Европейския съюз е генерирал средно 500 кг комунални отпадъци. Това оказва неблагоприятно въздействие не само върху околната среда. Ако подходим разумно към отпадъците, можем да се възползваме от тях в економическо отношение. През миналия програмен период приносът на Европейския съюз към изграждането на инфраструктура за третиране на отпадъците бе между 10 и 11 милиарда. Целта на специалния доклад на Сметната палата бе да се оценят структурните мерки за финансирането на подобна инфраструктура. Бяха разгледани 8 региона в 4 държави членки. Обект на доклада са 26 проекта. Констатациите са различни. Според повечето от тях резултатите не са добри. Само едно от съоръженията за третирането е допринесло за отклоняване на отпадъците от депата. Четири съоръжения не са допринесли за намаляването на обема на отпадъците. Едно не е било в експлоатация. В четири от седем съоръжения за компостиране качеството на компоста е било под предвидените цели – в 8 региона качеството на биоразградимите отпадъци не е било достатъчно добро. Не са били постигнати добри резултати при третирането на тези отпадъци. Няма успех и от кампаниите за повишаване на осведомеността не са били изготвени и измерими цели – Сметната палата постигна много добри резултати, но констатациите от доклада й са много обезпокоителни. Те поставят под съмнение ефективността от действията на Европейския съюз като цяло и по-конкретно на държавите членки при управлението на средствата за изграждане на инфраструктура за третиране на отпадъци. Би следвало да се установят кои са причините за това и какво следва да се предприеме за решаване на този сериозен проблем в бъдеще. Одитите на изпълнението се оказаха изключително полезни, според мен. Жалко е, че парламентът не поставя специалния доклад на Сметната палата в основата на работата си. Мисля, че парламентът може да изиграе роля и при контрола върху ефективното разходване на средствата. В случая обаче не се възползвахме достатъчно от специалния доклад на Сметната палата констатациите в него, според мен, няма да бъдат надлежно отчетени при обсъжданията в пленарната зала, няма да станат и достояние на европейските избиратели. Благодаря на господин Скилакакис, господин Лазар. Благодаря, господин председателю. Много уважаеми е, госпожи и господа депутати, членове на комисията, за мен е удоволствие да ви запозная с специалния доклад 20 от 2012 година на Сметната палата оценка относно това дали структурните мерки, инфраструктурните проекти и управление на общинските отпадъци са ефективни. Или е, дали държавите членки всъщност изпълняват целите на Европейския съюз. Е, докладчика господин Скилакакис в своя работен документ предоставя пълна картина, изчерпателна на състоянието, което на нещата казва, че всъщност аз е, съвсем кратко мога да се изкажа. Под, много кратко. Подкрепяме казаното от, от докладчика и а, е, бихме желали да благодарим, поздравим докладчика за проведения интерес към а, областта която изследва. Всички региони, които са анализирани, е, са направени констатации относно мерките, които са изпълнени. Има слабости, които са засачени по отношение спазване на правилата, начина на извършване на процедурите и изпълнението на съфинансирането всъщност зависи изключително много от разделното прибиране при източника. Само 25% са по целите постигнати на Европейския съюз, което всъщност е сочи, че е необходимо да се въведат конкретни мерки, политически и експертни, при изпълнение на тези програми. И тук може да се каже, че одита идентифицира не само слабости, но и добри резултати, които се дължат на изпълнението на препоръките за е, подобряване на дейността и докладчика ясно обобщава всичко това в своя документ. В резултат на всичко това ние посочваме препоръките, които според нас са най-значими. Първо, държавите членки трябва да насочат вниманието си на разделното събиране и изпълнение на тази политика, съответно управление на отпадъците, така че да може да се извършва рециклиране на отпадъците, за да може да се намали депонирането им. На второ място, комисията трябва да направи необходимото за да може да се изпълнят съответните препоръки, които току-що бяха посочени, за да може да се засегне и основно принципа замърсителя плаща и съвместно с парламента и съвета би трябвало да обвърже финансовата помощ за постигане на целите на европейската политика в областта на отпадъците. Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа, подчертавам, че специалният доклад не само посочва редицата предизвикателства, пред които се изправят комисията и държавите членки в управлението, управлението на отпадъците, но също така и посочва начини, по които могат да се преодолеят тези е, проблеми. Е, средства са е, изразходвани по неефективен начин и държавите членки следва да им се помогне да, по, да постигнат целите на Европейския съюз в областта на отпадъците. Ако се изискват конкретни мерки от страна на комисията и те се изпълнат от държавите членки, не само, че ние ще гарантираме изпълнение на а, проектите за управление на отпадъци, но освен това ние ще подобрим и изпълнението на съществуващата инфраструктура. В края на своето изказване искам да кажа, че има сериозен интерес от данакоплачите не само да има резултатни мерки, но да се изразходват средството целесъобразно и рентабилно при спазване екологосъобразни изисквания и лансиране на устойчиво развитие. Имайки предвид финансовата криза, трябва да използваме възможността да превърнем отпадъците в източник на енергия и а, а, сектора отпадъци трябва да създава също и работни места. Благодаря за вашето внимание. Аз съм на вашето разположение за въпросите, които може да имате. Äh, Благодаря на представителя на Сметната палата. Ще дам думата на колегите в последователността, в която се записаха на списъка на желаящи. На зачатку бих хотела подяковать Европскому учетному двору. Благодаря, господин председател. Позволете ми първо да благодаря на Европейската сметна палата за изготвянето на този толкова важен доклад. Всеки европейски гражданин произвежда средно по половин тон отпадъци, но само една трета от тях попадат в съоръженията за третиране. Някои държави членки компостират до 60% от отпадъците си, други не са толкова ефективни. Все още много широко се използва депонирането. В моята страна, въпреки че все още изоставаме при оползотворяването за енергетични цели на комуналните отпадъци, извършваме сортиране. Депонирането на отпадъци е разхищение на ресурси, пропусната възможност за генериране на растеж и създаване на работни места. Ако третираме надлежно отпадъците, можем да разкрием работни места за по-низко квалифицирани работници, на които иначе би им било трудно да си намерят работа, ще допринесем и за опазването на околната среда. Европейският съюз трябва да се възползва от налични економически инструменти, като принципът замърсителят плаща или съответното данъчно облагане за да насърчава рециклирането и оползотворяването на отпадъците. Много интересен бе текстът на палатата в частта си, в която анализира резултатите от кампаниите за повишаване на осведомеността. След провеждането на такива кампании може да се извърши по-успешно биологично третиране на отпадъците може да се постигнат нагласи, а промени, извинете, в нагласите на гражданите. Така гражданите могат да започнат да сортират отпадъците, да отделят биологичните, така че те да могат да бъдат компостирани. В други държави, където кампаниите не са били толкова ефективни, гражданите са започнали да сортират отпадъците, но отделените биологични отпадъци са били замърсени и отново са попаднали в депата. Друг аспект, свързан с кризата, е, че все още не сме оценили достатъчно капацитета на предложените мерки. По някои действия капацитетът е реализиран само в размер от 30%. В някои случаи капацитетът наистина не се използва достатъчно, използва се само в размер от 20 до 25%. Комисията трябва да излезе с предложения за решаването на този проблем в бъдеще. Преди да се приложи даден проект, първо трябва да се съберат необходимите данни. Проектите трябва да отговарят на реални потребности, а не да са съобразени с някакви произволно определени цели. Мерките за подпомагане, като например просветната дейност или възможност за гражданите да участват в определени инициативи, като им се предлагат определени предимства срещу това. Тези мерки трябва да бъдат част от всички проекти. Докладът на палатата показва, че те могат да окажат въздействие върху ефективността и върху економиката. Благодаря. Следващият оратор, колегата Рюбих. Благодаря. Мисля, че темата е особено важна за всички ни, тъй като околната среда винаги е била сред приоритетите на Европейския съюз. Най-вече в областта на пречистването на водите и на управлението на отпадъците. В тези области всичко се свежда до ефективността. Държавите членки трябва да разполагат с съответната инфраструктура за третиране на отпадъците, финансирана със средства на Европейския съюз. Третирането на отпадъците в държавите членки трябва да е ориентирано към оползотворяването на ресурси. Трябва да се заложи най-вече на оползотворяването но то би следвало да е економически достъпно. Трябва да се насърчава разделното събиране, Следва да се приеме и съответното законодателство за изграждането на необходимата инфраструктура, която да има пълно покритие тези мерки не се финансират по структурните фондове. По структурните фондове се финансира само изграждането на съоръжения. Обикновено съоръженията са наистина на много високо техническо ниво, но процесите преди това, преди отпадъците да стигнат до тях, обикновено не са на необходимото ниво, от което спада ефективността. Обикновено решенията се вземат по политически съображения, а не възоснова на екологични или економически критерии. На места се изгражда и свръхкапацитет. В Румъния, например, в един регион през 2008 година е изградено съвременно депо, съответстващо на европейските стандарти – към момента се изгражда второ депо, без обаче да има нужда от това. Първото депо бе изградено без европейски средства, второто в момента се изгражда със средства на Европейския съюз. Бих искал да знам дали се извършва проверка по този случай. Трябва да се гарантира контрол върху надлежното изразходване на средствата. Мисля, че в проектите трябва да се предвидят и възможности за сравнителен анализ на съоръженията, така ще се повиши ефективността. Но ако искаме да повишим ефективността, системите за контрол трябва да разглеждат не само изпълнението на проектите, например провеждането на тръжни процедури и техническото изпълнение. Те трябва да разглеждат също така закупуването на необходимите съоръжения и на трети етап експлуатирането на съоръженията. Така ще може да се установи какви са разходите за целия жизнен цикъл на дадено съоръжение ще може да се избере и възможно най-рентабилният, най-ефтиният за гражданите вариант. Така ще действаме в тяхна полза, а не в полза на изграждащите съоръжения. Ще постигнем и прозрачност по отношение на разходите, а прозрачността по отношение на разходите е особено важна за гражданите. В противен случай новоизградените съоръжения ще се превърнат в допълнително финансово бреме за общините и за държавните бюджети трябва да направим така, че гражданите да могат при колкото се може по-низки разходи да се възползват от системите за третиране на отпадъци, но за целта трябва да постигнем прозрачност по отношение на разходите. Благодаря колегата Балчитис. Е, лабе трумпей. Labai trumpai. Auditorimo išvados yra vienas sakinys, kad Sąjungos infrastruktūros ефективумас, атлику тварки srityje лабе приклад. Ефективността на финансирането зависи до голяма степен от е, управлението на отпадъците и стратегията за управление на отпадъци. И мисля, че тук се крие опасността от възникването на най-сериозния проблем. Всяка една отделна държава членка – изобретява своето колело, създавайки своя собствена стратегия за управляване на отпадъците. Може би трябва да помислим за един по -еди, за единен подход, а, така че в крайна сметка стратегиите да имат повече общи характеристики. Благодаря ви. Ja, vielen Dank. Das war eine ganze Благодаря. Бяха зададени немалко въпроси въпроси към комисията. Представителят на комисията е господин Хулио Карсия Бургес, ръководител на отдел рециклиране и управление на отпадъците. Господин Фихтер е от Генерална дирекция околна среда и Генерална дирекция регионално развитие. Кой от двамата ще вземе думата от името на комисията? Mr. Chairman, uh, Julio García Burgues, head, uh, head of the Waste Management Unit in the Environment. Uh, аз съм ръководител отдел околна среда. Благодарим на Сметната палата за сътрудничеството, с което работихме в хода на процеса, благодарение на който се стигна до приемане на доклада. Бих желал освен това да благодаря и на докладчика за работния му документ. Ние не сме съгласни с някои от препоръките, предоста... описани в този доклад, обаче и според нас комисията вече изпълнява политики и мерки в тази област. Позволете да се спра на няколко проблема. Може би най-напред ще започна с е, една област е, на потенциално разминаване и неразбиране помежду ни. В работния документ на докладчика се посочва, че констатациите на Сметната палата хвърлят сянка от съмнение относно ефективността на комисията при управление на публичните средства. Но, питам се, дали тук се отчита напълно отговорността на комисията от една страна и държавите членки от друга страна относно управлението на кохезионните проекти. При споделената рамка за управление държавите членки отговарят за подбора и изпълнението на съфинансираните проекти. Те също така отговарят и за наблюдението на изпълнението по проектите а комисията има задължение да наблюдава основните проекти. Това е, в, това е едното. А в уводната си част докладчикът се спира на ролята на държавите членки именно в областта на наблюдението на освояването на кохезионните средства и изпълнението на съфинансираните проекти. Мисля, че доклада може да се допълни този е, текст. Ние сме готови да предложим подробни бележки. По-нататък, съфинансирането следва да се насочи не само по отношение на законността, редовността и ефективността на изразходването на средствата. Ние сме съгласни с тази идея. И това е отразено при създаването на бъдещата кохезионна политика 2014-2020 година. Комисията предлага да се включи предварителен механизъм, който да поставя конкретни условия пред държавите членки. Те трябва да отговарят на всички тези условия, когато кандидатства кандидатстват за европейско финансиране, за да могат да покрият необходимите показатели. И тук в този нов контекст ще бъде много важно да можем да а, разгледаме отделните проекти в перспектива, така че да можем да направим оценка дали те са част от една а, рамка на политика за сближаване, което гарантира спазване законодателството на Европейския съюз в областта на управление на отпадъците. В работния документ има няколко препоръки, които засягат конкретни мерки, насочени към управление на отпадъците и усъвършенстването на тези е, процеси, разделно събиране, например, е, използването на все повече економически инструменти, третиране на отпадъците преди депониране. Това са някои от основните аспекти. В тази насока мисля, че е важно да споменем следното. Доклада на Сметната палата се позовава на положението преди обаче навлизането на 2008 година на директивата, преработената директива за управление на отпадъците която много сериозно подкрепи и усили правното основание на политиката управление отпадъци в Европейския съюз. Сега имаме цели, които са правно обвързващи и иерархия в областта на третирането на отпадъците, както и задължението да има а, разделно събиране. Всичко това не съществуваше по времето, когато са оценявани проектите от а, Сметната палата т.е. тези проекти са създадени и изпълнявани преди да влязат в сила тези изисквания. Що се отнася до общинските отпадъци и да, да, държавите членки с по-низки нива на изпълнение на проектите? Тази инициатива ни даде възможност да отправим препоръки към онези държави членки, които имат по-ниска резултатност и в препоръката ни са всъщност залегнали мерки, които са сходни с констатациите в работния документ, а именно използването на различни економически средства, като например данък, депониране и други схеми, с цел усъвършенстване на процесите. Ние подчертавахме необходимостта за разделното събиране. Освен това, стартираме и процес за преразглеждане на политиките в областта на отпадъците в Европейския съюз. Този процес има пет основни цели, а именно генериран отпадъци на глава от е, населението, нереци... отделяне на материалите, които не подлежат на рециклиране, повишаване на качеството на рециклиране, раз... разработване на пазари за вторични а... Е, източ... източници. А преработени от отпадъци, които могат да бъдат използвани в е, промишлеността. Изпълнението на всичко това ще повиши резултатността на проектите за управление на отпадъци, които се финансират от Европейския съюз. Ако ми позволите, в заключение, по статистиката за управлението на отпадъците, мога да кажа, че работният документ се споменава необходимостта комисията да прави оценка на наличността на информацията, предоставена от държавите членки. Комисията вече изпълнява подобна дейност. Евростат предоставя данни за управление на общинските отпадъци възоснова на данни, които се предлагат и изпращат от държавите членки. Евростат прави съответните проверки и работи съвместно с държавите членки, тогава, когато е необходимо да се коригират предоставените данни. В процесите, които ние изпълняваме, ние ще направим също така и преразглеждане на политиките за управление на отпадъците. Ще обърнем специално внимание също така и на аспекта, свързан с надежността и сравнимостта на статистическата информация по управление на отпадъците. Благодаря много за вашето внимание. Ja, vielen Dank. Благодаря. Gibt es noch mal Nachfragen? Bitte, wir müssen mit. Има ли други желащи да вземат думата, нека вземем предвид, че трябва да се вместим във времето си. Господин Балчитис и след това докладчика. Спирмininkė, noriu sureaguoti į Europos komisijos atstovo посисакима и кодел kodėl нори се sureaguoti. Европас комисия с това... Благодаря, господин председател. Искам да се изкажа с почутото от представителя на комисията. Е, бе казано, че е, Европейската комисия няма такива отговорности, а държавите членки отговарят за начина по който се изразходват средствата. Говорим за управление на отпадъците обаче. Говорим по принцип за общи дейности и отговорности на различни институции в рамките на тази политика, а също така засягаме и водещата роля на нашата комисия бюджетен контрол тук. Искам да ви напомня и да напомня на представителите на комисията, че именно те отговарят за резултатното а, ефективно рентабилно освояване и разходване на средствата на дънакоплаците. Ние трябва да имаме механизми, по които да извършваме тази а, проверка и държавите членки, разбира се, следва да освояват средствата спрямо правилата с цел получаване на а, постигане на целите, заложени от Европейския съюз. Европейската комисия има своя отговорност в целия този процес. В противен случай ще има много проблеми в бъдеще за нас. Ja, vielen Dank. Theodorus Kylakakis, bitte. I could not agree more with Mr. Balcitis on his observation. Um, things are going wrong. The Commission. Какво може да кажем на доклада на Сметната палата комисията отговаря, че отговорността се носи от държавите членки. Да, държавите членки отговарят за направените разходи, но ние освобождаваме от отговорност не държавите членки, а комисията. Зато, защото комисията е пазителка на договорите и това е най-важното. Тя отговаря за е, европейския бюджет, за неговото изпълнение. Така че ако комисията е отговорна, когато държавите членки добре си вършат работата, тя трябва да носи отговорност и тогава, когато те не изпълняват задълженията си. Тя винаги носи отговорност, независимо от крайния резултат. Така че аз искам да кажа тук, че не, не, не заклемявам тази една или друга генерална дирекция, просто искам а, да се, това да стане е, общия подход на комисията за следващите е, години и това вероятно ще стане следващия мандат, но гражданите ще отсъдат. Благодаря за заключителни бележки. Благодаря, господин председател. Нямам много какво да добавя по същество. Бих искала да заявя, че Сметната палата е доволна да може да допринесе за дискусиите, които ще позволят да се повиши ефективността на европейската политика. Доволни сме че можем да подкрепим Комисията за бюджетен контрол и, и Европейския парламент въобще за доброто изпълнение на бюджета. Благодаря. С това приключваме по тази точка. Благодаря на колегите, на представителите на комисията и на Сметната палата. Преминаваме към точка 6. Бюджетно управление на предприсъединителните фондове на Европейския съюз в областта на съдебните системи и на борбата срещу корупцията в страните кандидатки и потенциалните страни кандидатки. Докладчик е госпожа Моника Маковей. Имате думата. Благодаря, господин председател. Благодаря. Искам да благодаря на комисията и на сметната палата за сътрудничеството им и за всички данни, които ми предадаха. Искам да кажа няколко думи за значението на съдебната система и на борбата с корупцията в страните кандидатки и потенциалните страни кандидатки. Съдебната система е ключов елемент в демократичната държава. И ако не сме способни да гарантираме нейната безпристрастност още преди присъединяването на страната към Европейския съюз, създаваме големи рискове за, на по-късен етап. Ще изчакам обаче, ако може да, колегите да излязат от залата. so uh, it's very important to ensure the efficient Много важно е да се гарантира с изграждането на функционираща, предвидима, безпристрастна съдебна система, защото от това зависи доверието на гражданите и на инвеститорите. Това е гаранция за доброто разходване на публичните средства в повечето страни кандидатки и потенциални страни кандидатки този проблем стои изключително важно е именно да се изгради съдебна система и да средства за борба с корупцията. Какви са заключенията на доклада? Анализирахме бюджетното управление на предприсъединителните фондове в Турция на първо място от 2001 година от над 135 милиона евро са използвани от, и от 2005 нататък над 140 раз, общо за всичките цени кандидатски, които са дадени в таблица. Искам да кажа, че над 5 милиона са били посветени на борбата в корупцията в един плик, включващ много програми, за които трябваше да се осъщат до 2011 година. Това са размерите. Сега, какви са нашите констатации възоснова на тези цифри? и с оглед на целта на проектите. Степента на финансиране за реформа на съдебна система и борба с корупцията е относително ниско между 2007 и 2013 само 2,87% от предпресъдните фондове са били посветени на съдебната система. 2,87% както и 0,42 за борба с корупцията. Е, цифрите варират. В Македония сме, е, виждаме над 2% е, за борба с корупцията, а в Косово над 10%. Комисията е възприела нов подход към реформата на правосъдие и вътрешни работи в рамките на процедурата за предприсъединяване и това може да се отрази на отпускането на средства от фондовете. Спомням си, че през 2007 година бе взето същото решение, за да може тези е, два, две области да бъдат интегрирани колкото може по-рано в областите, които се финансират от предприсъединителните фондове. Така че отправяме призив към страните бенефициенти и към комисията за запазване на едно добро равнище на финансиране на тези два сектора съдебна система и борба с корупцията. В препоръките посочваме и необходимостта да се възприеме секторен подход към тези две е, области, нещо, което би донесло по-добра координация и взаимна обвързаност на различните проекти според мен е необходимо да се преразгледа прилагания сега секторен подход, защото повечето от страните кандидатки и потенциални кандидатки не разполагат с достатъчни институционални структури, които функционират добре. Дори на, а на европейско равнище ние пък не разполагаме с достатъчно надежни глобални стратегии в тази насока. Бих искала да се върна и към един коментар за липсата на синхрон и на обвързване на а, проектите. Смятам, че това се дължи на, точно на липсата на глобална стратегия и на национално и на регионално равнище. Например, в Западните Балкани съдебната система е, е доста сходна в различните страни. И би било закономерно, когато се финансират проекти в региона, те да се насочат е, към едни и същи проблеми и евентуално прилагането, осъществяването им да се сравнява, за да може да се е, е, сравнят и резултатите от проектите и да се проследи развитието. Пример за липса на стратегия. В Хърватия бе финансиран проект за разследващите органи, докато в Косове същите средства бяха използвани за за борба с корупцията, която обаче няма разследващи правомощия. Е, виждате липса на ефективност при е, осъществяването на тези проекти. така се въвежда една система с два аршина, с абсолютно различни е, структури. И още нещо. Кога когато се определят и целите, механизмите за оценка на проектите, също мисля, че трябва да се подобрят нещата. Да, трябва да, има показатели за оценка на качеството на обучението, на подготовката, да се помисли за създаване на консултантски е, правни служби. Смятам, че показателите за квалификацията не са достатъчно обективни, което не позволява достатъчно добре да се оценят резултатите. И в доклада ние посочваме а, един базов сценарий, от, който би позволил да се измери напредъка без а, в противен случай ще бъде много трудно да се оцени резултата. А за момента няма достатъчно гаранции за успеха на реформите, но тези реформи са необходими и трябва да има механизми за проследяване на тяхното прилагане и за да се гарантира те да бъдат необратими. Не е достатъчно само да си отмятаме направени, е, приятите този или онзи закон. Трябва да видим как този закон в последствие се прилага на практика. Необходими са усилия и за гарантиране на повече прозрачност при използване на средства от фондовете, да се знае точно към коя държава се насочват, така че е, Предлагам да се създаде на база данни, където да се въведат всички проекти, които се финансират от пред, присъединителните фондове. Освен това, предлагам комисията да отчита различните програми за помощ. Но наистина най-важното е да има централизирана база данни, до която да има достъп и широката обществено. Така, за да знае какви проекти се прилагат. Това е основната конструкция на моя доклад. Подготвени са и изменения, свързани с временно спрените проекти. Да кажем, когато комисията е започнала процедури както и във връзка с сътрудничеството между донорите и е, различните контакти между отделните страни. Говорихме вече по тези проблеми с комисията, която направи коментари, които смятам да отчета. Графика, последна, с крайен срок за измененията 5 септември и гласуване в комисия на 25. Благодаря. Are there any... Благодаря. Желая ли някой думата? Теодор Скилкакис. Uh, Съвсем накратко. Тъй като съм работил по въпросите свързани с корупцията в държавите членки, тематичния доклад Комисия Крим, зная, че наистина има 20 е, милиона подкупа е, ежегодно в държавите членки, поне, е, които се предлагат на държавните администрации. Какво можем да направим? Необходимо е Европейския съюз да бъде съюз е, насочен срещу борбата с корупцията и държавите кандидат членки е, трябва да постигнат конкретно равнище в борбата срещу корупцията преди да се присъединят. Това трябва да бъде много важен елемент от предпресъединителния процес. И както госпожа Маковей правилно посочва, ние не доставаме достатъчно средства или може би е, не предоставяме достатъчно политическа воля е, на вниманието на държавите членки, на държавите кандидати членки, за да проумеят, че всъщност те трябва да достигнат до много високи нива борбата против корупцията, която се разразява в голям мащаб. Трябва още по-голям акцент да се постави именно в е, този аспект на пред присъединяването. Е, общността е сериоз, има сериозни проблеми и това е един от най-сериозните проблеми, защото има политическо, економическо и много голямо социално измерение. Имам предвид корупцията. Имате думата. Господин Гайер. Днес представлявам на нашия докладчик в Сянка господин Ивайло Калфин. Ивайло в момента се намира в Вашингтон на посещение на делегация. Вероятно е да се обсъжда там програмата за подслушване на Съединените щати. Не знам точно. Няколко колеги от моята политическа група ме помолиха при изготвянето на доклада да се използват правилните наименования на държавите. По-конкретно колегите визираха бивша Югославска република Македония. Знаем, че спорът за името е много важен за немалко колеги тук в парламента, така че трябва от техническа гледна точка да се отчете правилното наименование на държавата. Моля колегата докладчик да вземе това предвид лично или да се обърне към секретарията. Не съм се занимал лично подробно с доклада, за това накратко ще прочета изложението на господин Калфин. То е на английски език и обобщава неговите размисли по доклада. Изложението е съвсем кратко, само две точки. В доклада не се отчитат промените настъпили след изготвянето на доклада на Сметната палата. Много от препоръките там са били приложени. Докладът трябва да бъде усъвременен, така че да представлява пълна картина на постигнатото до момента, на извлечените полки и на бъдещите действия. Втора точка трябва да се вземат предвид разходите за правосъдие и вътрешни работи като се вземат предвид и проекти косвено свързани с тези области, а не само преките инвестиции, например в съдебната система. Благодаря. Има ли други желащи да вземат отношение? Няма. Тогава ще се обърна към госпожа Маковей. Чухте предложението на колегата Гайер. Можете ли да отговорите сега или ще трябва да разговаряте с докладчиците в сянка? Ще взема отношение, когато ми дадете думата за обобщение. Ще дадем думата на господин Герхард Шуман Хицлер, директор на отдела Стратегия за предприсъединителната помощ от Генерална дирекция Разширяване. Благодаря, господин председател, уважаема госпожо Маковей, уважаеми членове на комисията. Благодаря ви за доклада. Това е един важен текст, в който привличате вниманието към една от основните области на политиката в областта на разширяването. Комисията е съгласна с повечето от констатациите и препоръките в проекто доклада. Трябва обаче да си изготвим обща позиция и да гарантираме общо тълкуване на фактите, на които се основава текста. Така, например, сме изчислили малко по-различна сума на средствата, разпределени по области. Уважаемият би колега, господин Качин, косвено заяви, че финансовото подпомагане на реформата на съдебната система и на борбата срещу корупцията трябва да бъде разглеждано в по-широк контекст. Върховенството на закона, борбата срещу корупцията, реформата на съдебната власт са в основата на стратегията за разширяване на комисията. Това бе изтъкнато в последната стратегия за разширяването. Тя е в действие в момента, ще бъде изтъкната още веднъж в стратегическия документ, който ще бъде прият през есента на тази година. Стратегията е отразена и в така наречения нов подход към глави 23 и 24. Този нов подход бе прият от съвета и за първ път се прилага в преговорите за присъединяване с Черна гора. Комисар Фюле имаше възможност да разясни този нов подход на последното разискване в пленарната зала във връзка с положението в Турция, състояло се на 12 юни. Новият подход е отразен и в предложението на комисията за нов инструмент за предприсъединителна помощ за следващия 7 годишен период. Ако искаме да убедим страните кандидатки да подходят сериозно към прилагането на широкомащабни реформи, то ще трябва да се възползваме от всички налични инструменти. Нещата не се свеждат само до предоставянето на финансова помощ. Затова не би следвало да отчитаме единствено изразходените суми като показател за това колко сериозно подхождаме към проблема и дали той наистина е сред приоритетите ни. Установени са, например, диалози на високо равнище, оказва се и партньорски натиск, подпомагаме изграждането на мрежи и осъществяването на съвместни действия, водещи до конкретни резултати в борбата срещу организираната престъпност, корупцията и допринасящи за повишаването на ефективността на работата на правоохранителните органи. Към момента водим диалог с Косово и Босна и Херцеговина. Към момента постигаме и добри резултати по места, ако вземем предвид резултатите от последната оценка на върховенството на закона. Тя бе публикувана наскоро. От тази оценка ясно става ясно, че по места се постига напредък, че се подобрява функционирането на съдебната власт, че се преструктурират съдилищата. С други думи, става ясно, че наистина можем да постигнем положителни резултати. Както каза докладчикът, реформата на съдебната власт и борбата срещу корупцията са от основно значение за стабилизирането на дадена страна, за повишаването на нейната привлекателност за чуждестранни инвестиции, от които пък проистича устойчиво развитие. Но не всички мерки в тази област задължително изискват мащабни инвестиции когато трябва да се изграждат нови сгради на съдилища, нови затворни заведения, разбира се, са необходими инвестиции, но има и редица други инвестиции инициативи, които можем да стартираме без за това да са необходими значителни средства. Нерядко просто трябва да се променят нагласите да се гарантира постигането на споразумение с правителството на съответната държава за необходимите структурни реформи. Например, ако дадена страна трябва да замени някой стар в кавички съдия, с нов, добре обучен, независим, високо квалифициран съдя, то това не поражда задължително необходимост от инвестирането на значителни суми. За целта са необходими просто съответните правила и процедури, така че съдебната власт да е отчетна и прозрачна, както и ефективна. Да вземем за пример обучението или техническото подпомагане, така наречените действия по ТаЕкс, През изминалите години сме извършили 30% от мерките по тях в областта на съдебната власт и борбата срещу корупцията. С задоволство отбелязваме, че много от заключенията в проекто доклада отнасящи се към бъдещето изцяло съответстват на нашите предложения за новия инструмент за предприсъединителна помощ за периода 2014-2020 година. Тези препоръки са насочени към програми за отраслови реформи. Ако искаме наистина да постигнем напредък по места, то трябва да следваме препоръката на докладчика, а именно да приложим съобхватна стратегия, за която сме се договорили с страните бенефициенти. Това е в основата на новия отраслов подход. Има разлика между отрасловия подход и отрасловата бюджетна подкрепа. не всички държави са готови за отраслова бюджетна подкрепа, т.е. няма готовност за съфинансиране но в почти всички държави могат да се приложат по-широко обхватни отраслови стратегии, стратегии по области, например в областта на съдебната власт. Онези държави, които все още не са готови за това, трябва да бъдат подготвени с наша помощ. Един от основните елементи при подготовката на дадена държава за присъединяване е даването на възможност на правителството да изготви добри политики, които да бъдат подплатени с съответните бюджетни средства, както и да даде възможност за прилагането на съобхватна стратегия, отговаряща на ценностите и приоритетите на Европейския съюз. Разбира се, трябва да можем да измерваме резултатността и постигнатото при прилагането. Към момента работим по изготвянето на набор от показатели, които ще ни дадат много по-конкретна, много по-точна представа за постигнатия от страните кандидатки напредък. Те ще им дадат възможности по-точно да докладват за напредъка. Трябва да изготвим стратегии по области, а в рамките на тези стратегии трябва да определим последователността на мерките за реформа. На следващ етап трябва да разполагаме и с добри показатели за измерването на напредъка. Съгласни сме, че трябва да се осигури повече прозрачност, че трябва да има пълен набор от данни за финансираните по европейския бюджет мерки. Готови сме също така да публикуваме тези данни в формата, който бе договорен на международно равнище в контекста на Международната инициатива за прозрачност. Работим по изготвянето на първия масив подобни данни. Той ще бъде публикуван през есента на тази година до голяма степен приемаме целите, заложени в доклада. Приемаме и повечето от препоръките, съдържащи се в него, но трябва да постигнем общо тълкуване на фактите, на които се основава текста, може би на двустранно равнище. Благодаря много, господин Герат Шуманхисле от Генерална дирекция Разширяване. Сега, преди преди да дам думата на госпожа Маковей, е, искам да приветствам група кметове, е, които представляват е, тази област тук при нас и ще участват в нашето заседание, ще слушат. Благодаря ви много. Госпожа Маковей, имате думата. Не, госпожа Матия преди това. Yes, hello, good day. Uh, I would like to welcome... Приветствам този е, добре подготвен доклад на госпожа Маковей. Той е наистина много всеобхватен и съвсем навременен. Мисля, че представителя на комисията каза нещо изключително важно, защото промяната в програмирането на предпресъединителната помощ, сега е етап 2, сега ще ни дава възможност наистина да се наблюдават процесите по сектори. Важно е да се отчете постигнатото в предпредсъединяващите се държави и в рамките на този подход, така както се описва и в доклада, малко по-малко е информацията, която се предоставя, защото за 2007-2013 година се казва, че не сме успели да проследим всички инвестиции в конкретни сектори, например съдебна власт, борба против корупция. Аз знае от опита в Хрватия, че ние инвестирахме много освен средствата по предпредседнителните фондове, защото наистина това са много важни две предпредседнителни глави и като кандидат държава членка по това време съзнавахме, че в Харватия реформите са от изключително значение в тази области. Що се отнася до секторния подход и подготовката на секторната стратегия на национално ниво за държавата като цяло е много важно – и ние тогава, когато анализираме подобен материал, можем да видим какви дейности могат да бъдат финансирани от националния бюджет, а кои да бъдат финансирани по средствата от предпредседнителните фондове, също така и от, от други донори. Много важно е да се разграничат всички тези аспекти, защото реформите са много важни за да демократизацията и европеизацията на тези държави. На това основание, мисля, че точка 19 от доклада може да се промени, за да включи повече именно тези нови аспекти, свързани с регламента по предпредседенителната помощ, втори етап. Благодаря. Председателя, благодаря и сега в заключение докладчицата госпожа Макове има думата. Позволете ми да започна от последното изказване. Благодаря на колегата за коментара. ние анализираме как се разходват средствата до 2013 година. Цифрите, които предоставя Европейската комисия, и бяха от полза. Разбира се, искаме да видим как ще продължат нещата в бъдеще, какви са намеренията, но това не можем да направим още от сега. Не е възможно да проверим доколко са ефективни програмите, преди да, са бъдат, преди да бъдат осъществени. И всъщност всички препоръки са направени въз основа на вече осъщественото. Бих искала Харватия да продължи да реформира съдебната система и борбата с Престъпността, нещо, което беше започнала преди присъединяването, много е важно всички страни, които са започнали такива действия, да продължат в същата посока. Искам да се спра също на, на коментара на докладчика в Сянка, господин Калфин. ще вземем под внимание това. А що се отнася до коментарите за усъвременяване или вкарване на последните данни в доклада, да, ще, всичко ще бъде въведено. Ние разполагаме с най-новата информация, която ни се предоставя от комисията, така че в доклада са включени най-новите данни. Ползваме и едно външно проучване, публикувано през февруари, февруари 2013 година, което също предоставя най-прясната информация. По отношение на втори етап на предприсъединяване, предприсъединителна помощ, чухме коментара на комисията. Между другото, неодавна имахме среща с комисията и знаем, че цифри... какви са цифрите. Разбира се, по проектите, естествено, че не сме анализирали само инфраструктурните, а всички проекти за реформиране на съдебната система и за борба с корупцията. В последствие се бяха предложени и други проекти, които не бяха свързани само с съдебна система и с а, борба с корупцията и затова не сме ги взели под внимание. Всъщност, ние бяхме избрали само тези две основни области е, съдебна система и борба с корупцията, за да не стигаме до някакви прекамерно общи заключения, което няма да ни позволи да оценим ефективността на проектите. Разбира се, че има и проекти за полицейско сътрудничество, което по един или друг начин се свързва с борбата с корупцията. Но ние тук искахме да разгледаме всички проекти на страните кандидатки и, страни, и потенциалните кандидатки, които са пряко свързани с реформа на съдебната система или с борба в, с корупцията. Again, the main finding is the lack uh, uh, or the very low amount of funding in this... Основният извод е, че не достигат средства за финансиране на реформата. Процесите са много бавни и тромави и е важно, препоръчваме това, да се да отпуснат необходимите средства, нещо, което се подчертава и от Европейската комисия. Усилията още самото начало на преговори за присъединяване да се насочват предимно в тези две области и е, да се гарантира достатъчно финансиране. Освен това, трябва да се определят точно областите, в, към които се насочват средствата. За да може да избегне пилеенето на средства, трябва да има данни в, за, за проектите и за целите. Е, благодаря ви. Приключихме и по тази точка от дневния ред. Благодаря на докладчицата и на представителите на комисията. Ще прекъснем заседанието. След това кратко прекъсване ще се проведе при закрити врата заседанието на координаторите. Ще продължим днес след обед в 15 часа. Моля онези, които не са оправомощени да присъстват на заседанието на координаторите, да напуснат залата. Ще продължим след 5 минути.